Благодаря ви много, дами и господа. Сега преминаваме към обяснение на вота. На първо място по инвестиционните фондове. Господин Калиновски, една минута. господин председател. Хедж фондовете и альтернативните фондове са от огромно значение за економиката на Европейския съюз. Управлението на тези фондове трябва да се подчинява на строги правила, финанс, за да може наистина да има ефективен финансов надзор в този е, сектор и да няма пропуски и е, правни е, празноти. Необход... По този начин ще допринесем за една по-голяма прозрачност на финансовия сектор и по-добра стабилност на финансовите институции и растеж и добро състояние на економиката. Благодаря, господин señor Pirillo. Господин Пирило. Tiene la palabra el señor Pirillo. Господин Пирило. Señor presidente. Председател. Pronto, non si sente. All'emiciclo. Vado. Господин Перил, имате думата, ако искате. Guarda. Sì, signor Председател. Днешния вод е важна крачка напред за стабилизиране на финансовия сектор хедж фандовете ще трябва да бъдат регистрирани и в Европейския съюз от тук нататък ще трябва да се спазват много строги правила. За пръв път на практика се организира и структурира този сектор и се надявам, че в най-скоро време ще постигнем истински единен пазар на финансовите услуги. Европейския парламент наложи, настоя за ясни и точни и строги правила, за да може економиката да стане по-етична. Е, финансовата криза е резултат от е, огромна спекулация и се надявам, че след няколко години ще, се, ще почувстваме е, е, положителните последици от приложението на директивата. Искам да поздравя господин Гозес, господин Кавай. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че когато погледнем първоначалното предложение преди 18 месеца, видяхме, че онова, което беше описано по друг начин, всъщност беше е, предложение, при което промишлените производители не бяха допитани и е, всъщност е, няма, инвеститорите инвестираха в европейските фондове, където всъщност има протекция, има слаба рентабилност и за развиващите се страни. Аз съм много обез обезпокоен. Е, е, аз мисля, че комисията и е, Белгийското председателство в край на краищата доведоха до едно предложение, което е приемливо, което в момента се прилага. Пазарите са отворени, увеличава се прозрачността и се надявам инвеститорите да продължават да инвестират извън Европейския съюз. Нека да сме сигурни, че няма да се блокира достъпа до европейски фондове. Благодаря ви много много. Благодаря ви. Господин Ядемира, госпожа Андри Кене има думата за една минута. Благодаря. Аз гласувах за този важен документ и сега, когато решението на Европейския парламент е взето е, при е, отмяната на за, е, пътува, на граждани от Тайван да идват в е, Шенген. Аз е, мога само да поздравя гражданите на Тайван, защото те ще могат да идват в Европейския съюз без виза и от сега нататък всички граждани на Европейския съюз, включително гражданите на Румъния, България и на Кипър също ще могат да пътуват в Тайван без изискване за визи. И аз мисля, че е, населението на Тайван заслужава такова постижение и искам да ги поздравя господин Луначек. Госпожа Луначек има думата сега. Благодаря, господин председател. Поздравя. Радвам се и радвам се от името на моята политическа група, че гражданите на Тайван ще могат е, да влизат без визи в Европейския съюз но доколкото знам, никоя държава от е, Европейския съюз не е признала Тайван. Въпреки всичко, добре е, че ще допускаме гражданите на Тайван без визи в а, е, Европейския съюз. Но Косово, най-младата европейска държава. пет държави членки на Европейския съюз все още не са признали Косово. Кога? най-после ще започнем диалога с Косово. Надявам се, че госпожа Малстръм ще започне този диалог, за да може гражданите на тази най-млада държава да пътуват както в Европа, както и гражданите на Тайван. Благодаря. А сега към доклада на госпожа Ван Пром. Да, една минута, моля. Госпожо Ек. Госпожо Ек. Лена. Съжалявам. А, верно, че господин Пьотеринг си отиде и не отвлича вниманието на някой друг, а го направи, така че съжалявам. А сега ще мина на шведски а за енергийната програма. Това е насочено към увеличаване на скоростта, с която могат да започнат и да се разработят и реализират проекти по енергетиката от альтернативни енергийни източници. И това е изключително важно, защото това е вярната посока. Ние трябва да започнем незабавно с енергийно ефективни проекти, също така, защото не само ще увеличим броя на новите работни места, но ще успеем да се преборим и с зависимостта си до известна степен от трети държави, чиято нестабилност е известна. Е, отне доста време на съвета за да прозре тези неща. Някои големи държави членки направиха всичко, а, за да нарушат а, предишните си обещания, но слава Богу, Европейския парламент здраво застана на позициите си и а, поиска да има прозрачност и опростяване на условията, за да може да се намалват и разходите по производството, за да бъдем ефективни. Благодаря, госпожо Ек. Демостен Ханен. Да, благодаря, господин председател. Вчера председателят Ромпой каза, в една забележителна реч, че а, някои а, не могат да живеят без Европейския съюз. Сега, знаем, че съвременният патри... патриотизъм като че ли е а, на базата на това, което се отхвърля. Не, ето това съвсем не, не е вярно. Когато господин Ромпой каза, че евроскептицизма е равен на национализъм, равен на война, може би той си представя, а, а, че хората, които, чиято памет днеска почетохме, са лоши, защото те са умрели, отдали са живота си като патриоти в името на патриотизма, за да може да, съществ... да продължи да съществува Европа и оттам да съществува и днес Европейския съюз. Ние им дължим всичко и не трябва да го забравяме. Благодаря. Господин Ханан.

Сега пристъпваме към споразумението е, е, между Европейския съюз и САЩ. Госпожа Андрекина има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Е, всъщност, президента Обама трябваше да дойде този месец в Лисабон и аз гласувах за резолюцията. Днес много въпроси могат да се обсъждат. Дневният ред е по-пълен от когато и да било и всички трябва да се търси съвместна позиция по въпроси, е, като например регулация, валутен обмен е, е, и въпреки това, е, от економическа гледна точка, економиката трябва да бъде на първо място, защото нашето европейско економическо партньорство ще води към нашето благоденствие. И освен това, е, ние сме половината от световната економика и заради това е, трябва да съвместяваме бъдещата ни стратегия, за да има устойчиви цени, регулиране на финансовите пазари, пакети за стимулиране и стратегията трябва естествено да да е, се занимае и с манипулирането на валутата, защото ние сме основни глобални играчи. Сега господин Клайс има думата. Точно техника. Благодаря, господин председател. Аз гласувах срещу този доклад, защото това показва, че ние сме слепи в политиката. Има от 20 години масова емиграция с економически и социални последици, които са драматични и ние искаме още емигранти, още емигранти извън Европейски съюз. Е, е, вижте тук 110. 110 е направо цинично. Е, предвижда се създаване на центрове за емиграция от страните на прием, зависи от правилната информация. На ежедневен език това означава, че ще има още повече едностранна пропаганда за изцеление изцяло провалилия се е, плурилализъм за масовата иммиграция. Мисля, че е, трябва да е, се види кой има полза от такава иммиграция. Е, именно точно това не иска лобито на иммиграцията. Благодаря ви. Е, сега една минута господин Кинок. Благодаря, господин председател. Нещо се обърках. Не знам какво общо има с резолюцията на Европейския съюз САЩ, но въпреки това, а мисля, че резолюцията е един компромис. Тя е твърде обширна, обстойна и като че ли не регулира тези важни неща, които всъщност са в същността на нещата. Трябва да бъде съкратена, може би във вид на 10 точки, план от 10 точки или план от 3 точки, а за да може да се говори на тази основа с администрацията на САЩ и съответно с нашите колеги от Конгреса на САЩ за да може конкурентоспособността да се повиши, в този процес. Разбира се, това може да ангажира и селското стопанство, но зависи какво ще решим да правим. Освен това, парламента никак не е необходимо да чака какво ще кажат администрациите. Ние можем да го направим, да гласуваме, а да а, преговаряме. Но тъй като бях един от преговарящите, аз познавам слабостите така че ние ще трябва да свършим по-добра работа за в бъдеще по този въпрос в преговорите с нашите колеги. Благодаря. Господин Скинър, благодаря. Господин Клайс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Направих грешка с доклада. Имах и една а, писмена декларация по отношение на а, да среща на високо равнище Европейски съюз САЩ и бих искал да я представя. Ehm, Благодаря, господин председател. Гласувах против част 14 от доклада по среща на високо равнище Европейски съюз САЩ, защо, защото в него се казва, че трябва да удвоим усилията си, а за да намерим дълготрайни решения на кипърския въпрос между Турция, Гърция и Кипър. Това е срамно, защото това е чисто европейски проблем. Нелегалното, а, незаконното единствено е а, незаконното а, окупиране от военни части на Турция на част от кипърската територия. Дали искаме или не, така трябва да разглеждаме нещата. Що се отнася до Федералната конституция на Кипър, има нещо иронично, защото а, така а, искаме от Турция да изтегли своите а, а, войски и в същото време а, п, даваме възможност да се признае тази незаконно съществуваща територия под егидата на Турция. Благодаря. А сега госпожа Андрокини а, за ПНР. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция, защото смятам, че Европейския парламент трябва да докаже, че взима при сърце проблемите, свързани с трансграничното организиране престъпност, тероризма и защитата на личните данни на нашите граждани в отношенията с нашите партньори. След влизането в сила на Лисабонския договор, е, Европейския парламент трябва да даде съгласие за водене на преговори и за, за подписване на споразумение и ние поемаме нашата отговорност. Парламента на, на 5 май реши да отложи гласуването, за да даде своето споразумение за своето съгласие за споразумение с Съединените щати и Канада, ние сега трябва наистина да проследиме дали по-нататъчния ход на нещата ще осигурят сигурност на взаимоотношенията на, с трансатлантическите ни партньори. Съюза за новаторство е ключово значение за бъдещето на Европейския съюз. В Познан се организират световни дни на новаторството. Подобни инициативи на местно, регионално и национално равнище могат да доведат до успешното приключване на този проект. Затова аз гласувах за, защото, както казах, това е от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз. Сега госпожа Андра Никейн, още една минута. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази важна резолюция, защото смятам, че ролята на Европейския съюз в тази организация е от огромно значение, за да постигнем целите, които си поставя организацията. Въпреки, че нашите структури са различни, ние. Ем, имаме е, еднак, еднакви и единни принципи. На срещата на високо равнище, която ще се е, проведе след известно време, ние трябва да настояваме и устояваме е, нашите принципи за защита на човешките права, свободи да бъдат е, ам, спазвани и зачитани. Мисля, че нашите от, отношения за бъдеще трябва да бъдат и пример. Пример. Господ... Сега пристъпваме към доклада на господин Ман за промените в демографски. Да, думата на госпожа Францули за една минута. Господин председател, аз гласувах за тази резолюция, защото смятам, е, че там се правят интересни предложения предвид новите е, политически, социални и демографски предизвикателства. И затова държавите членки трябва да обърнат специално внимание на младите хора, защото това е истинската сила трябва да се има предвид позицията на младите хора на пазара на труда. Те трябва да бъдат обучавани. Това е хубаво за економическия растеж. Трябва да имат защита и на семействата с конкретни мерки, защото ако забравим семействата, е, забравяме е, нещо, е, клетката на обществото. И затова специално искам да подчертая алинеята, която иска да се помага на семействата, за да се борим срещу застаряването на населението. Ние трябва е, да усъвременим пенсионния режим, защото е, да направиш Европа, това зависи от теб и сега имаме тази възможност. Господин Калиновски има думата сега. Е, благодаря, господин председател. Демографските промени в Европейски съюз протичат от 20 на години и това прави още по-необходими реформите в социалните и пенсионните реформи. Трябва, освен това, и системата за иммиграция да бъде устойчива устойчива, защото много хора се пенсионират по-рано и това довежда до по-малка професионална активност. И хората тук се пенсионират около 60 години. Едновременно с това се наблюдава безработица у младите хора, и заради това ние трябва да подкрепяме хората от различни възрастови групи и да ги приобщаваме към пазара на труда. Трябва да имаме предвид, че миграционната и е, интеграционната политика трябва да имат предвид предизвикателството на застаряващо население. Господин Касмак има думата за една минута. Благодаря. Аз а, гласувах за доклада на господин Ман по отношение на демографските предизвикателства. И тук е, е много важно да разберем, че трябва да се придържаме към принципите си. С други думи, не на дискриминацията а по възрастов признак. Ние не трябва да забравяме, че това е един специфичен акт на солидарност. Солидарност между поколенията. Възрастните не трябва да бъдат изолирани поради това, че са на много години достатъчно силно се поставя фокуса върху младите. Да, това е добре, обаче ние не трябва да забравяме тези, които вече много са допринесли за създаването и развитието на Европа. Благодаря, господин Кашмарек. Да, наистина, солидарността между поколенията е толкова важна, колкото и а, солидарността между държавите членки. 24 ти параграф. А, добре е да се каже, че хората могат да избират кога да се пенсионират, но това е чудесно, обаче е, трябва и а, размера на тяхната пенсия да бъде запазен. А, параграф 1.25. Става въпрос а, за о, о, предоставянето на грижи. А грижи, да, обаче трябва да имат право на избор тези, които а, биха искали или не биха искали да а, бъдат обгрижвани специално. Добре, а сега за младите. Да, а то, а, младите трябва да им се осигури възможност а, за да а, се реинтегрират или интегрират в обществото, като им се даде а, работа като чираци или като помощници, докато научат занаят. Благодаря ви, госпожо Хакен. Благодаря. Благодаря. Аз гласувах за този доклад на Томас Пан, защото той отразява взаимоотношенията между поколенията. Говориме за проблем, генографските проблеми на Европейския съюз и ролята на младите, но този документ касае и отношенията между различните поколения и е, развитието на, раз, на различни отрасли, като например здравеопазването. Ние трябва да благодариме на по-възрастните поколения за тяхното, техния принос за развитието на обществото, но те трябва да имат възможност да е, живеят по достоен начин е, чрез е, обучение, чрез а, професионално обучение ще можем да включим все повече и повече а, младите хора в пазара на труда, господин Хан. Господин председател, демографите казват, че за да можем да се самовъзпроизвеждане, трябва да има 1,9 деца на жена в Европа единствената страна, която е постигнала този е, е, процент е Албания, освен Турция. Ако Турция според, в, в, в Русия в следващите 40 години ще загинат повече от 100 милиона души. 20, с 20 милиона ще бъде по-малко населението на Германия. Трябва нещо да направиме. Е, това е вече един е, проблем, един факт, но какво правиме за това? Защо стигнахме до там обаче? Е, разбира се, може да се сменят професионалните модели, могат, може да се смени начина по който жените да играят роля в в в обществото и така нататък. Но до, до, до къде доведе от какво стана това? От все повече и повече намеса на държавата в обществото. Първото по, първото поколение, което е, можеше да се радва на, на, на социални а, помощи е първото поколение, което не пое и своите отговорности. И аз не смятам, че този проблем може да се реши в Европа с регламенти и правила. Благодаря, господин Ханан. Сега пристъпваме е, към обяснение на вода по изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Господин Мечеро за една минута. Благодаря господин председател. А, а, аз приветствам предложението на комисията и особено намерението за упростяване на подобни програми. Чрез упростени методи това може да се постигне, но някои от неяснотите в администрацията нараснаха. Е, ние трябва да имаме е, нова система, достойна за доверие, е, при която не само научните постижения се спазват, но също така трябва да се намали и бюрокрацията и всеки финансов механизъм така съдържа в себе си известен риск но ако проверките е, са, е, се проточват и системата е тромава, е, ние трябва да направим всичко необходимо, за да може университетите да получават средства от този фонд. Ние не знам дали сме по-подготвени по осмата програма, отколкото по седмата. Господин Калиновски има думата сега. Благодаря, госпожо, господин председател. Всъщност какво ни е необходимо? Инвестиции и образование, за да се развива човешки капитал, инвестициите и иновациите. Именно така се създават нови технологии и за да можем да инвестираме в иновациите, ние трябва да е, субсидираме научните изследвания. Аз имам предвид е, е, рамковата програма за научни изследвания, която е единствената по света. И е, когато субсидираме подобни научни изследвания, ние трябва, поне така се надяваме, да увеличим конкурентоспособността си, да създаваме повече работни места, да произвеждаме повече и да подобрим е, стандарта на всички европейци. Така че трябва възможно най-високи стандарти в програмата за научни изследвания и е, административните процедури да се концентрират, т.е. да има е, по-лесен достъп до финанси и, е, и заради това а, за научните изследвания, затова аз гласувах за доклада. А сега господин Криви, има думата за една минута. Facilitare l'accesso благодаря, господин председател. Нека да опростим а, достъпа до рамковата програма за научни изследвания, защото това ще бъде голям стимул за производителите в Европа. Аз съм сигурен в това и мисля, че трябва да сме горди, че допринесохме днес за това. Малките и средни предприятия наистина са основата на економиките на всички държави членки. В момента това не се случва, тъй като те нямат лесен достъп до онези финансови ресурси, които биха облегчили а, и ускорили тяхното прилагане на иновации в производството. Средносрочната оценка на тези научни програми или рамковата програма за научни изследвания също може да играе стимулираща роля. Благодаря. Благодаря, господин господин председател. Аз гласувах за този документ за упростяване на рамковите програми за научни изследвания, но е, пропуснах е, дебатите по време е, на пленарното заседание. Аз смятам, че тази тема е изключително важна и затова приемането и във вид на документ от Европейския парламент трябва да се оцени подобаващо съвместните програми в научните изследвания е най-важното нещо, защото едва ли има много държави членки, които могат да си позволят да финансират много големи и много важни научни програми. Ето защо частичното разпределение или разпределението по части на финансите би могло да помогне не само на университети, но и научни организации а, с нестопанска цел, за да могат всичките да се ангажират в процеса на европейските научни изследвания. Благодаря. А сега преминаваме към кризата в животновъдния сектор в ЕСЕ. Е. Аз подкрепих тази резолюция, защото комисарят каза, че а, комисията иска да подкрепя тези сектори и в същото време винаги, когато е необходимо, ще се намесва. Е, да, обаче животновъдите в Европа а, а, вече а, са в крайна степен изтощени и затова се радвам, че ще ще имаме контрол и върху това, че в вносното месо има ГМО, остатъци от ГМО, защото се отглеждат част от животните в трети страни по този начин. За хранителната верига вчера беше казано, че ценообразуването трябва да бъде надзиравано от комисията на регулярна база и също то се отнася не само до производството на захар, но и на всичко останало. Ние трябва да го направим не само в сектора а, на захарния, а и в животновъдството. Благодаря, госпожо Хакен. Господин Перилио. Благодаря. Гласувах за предложи... проекто резолюция. Европа, Африка... Няма. Защото от години сме свидетели на редовни чести кризи, които се отразяват отрицателно на животновътския отрасъл. Става дума за производство на овчо, месо, на говеждо месо. Но има и други отрасли, които са засегнати млекопроизводството, птицепроизводството, както и е, отглеждането на зърнени култури. След 2013 година ще трябва да, да е, се вземат много категорични мерки за из обтягване нестабилността на цените в селското стопанство въобще и да се създадат механизми за гъвкаво и бързо реагиране на кризите. Благодаря господин Перило, господин Кели. Благодаря. Аз гласувах за този доклад и при Приветствам някои от е, нещата казани от е, комисара тази сутрин. След е, изплащане на 2 милиарда в компенсации, затваряне на а, заводи и а, ние все още не можем да задоволиме собствените си а, нужди от а, захар. Що се отнася до рибата, огромни количества се внасят в Виетнам. Същото въжи и за животновъдния сектор. Трети страни изпра... изнасят в Европейския съюз на в крайна сметка нелоялни конкурентни условия. Е, трябва непременно да се прилагат еднакви, еднакви стандарти е, за а, е, трети страни, като тези, които ние налагаме на нашите собствени производители. Сега приключвам, приключихме с обясненията на вота. И ако нямате възражение,